Сега преминаваме към обясненията на ВОД. Първо по доклада на Маркус Фербер, пазар на финансови услуги. Господин Полчък за една минута. Заповядайте. Става дума за финансовите инструменти в условията на финансова практика. Е, председателят моли за кратко изчакване. Благодаря, господин председателю. Бих искал да споделя, че гласувах за доклада Фербер относно финансовите инструменти. За мен е важно Европейският съюз да прода, продължава да продължава да работи с ефективен вътрешен единен пазар и да обърнем внимание на новите пречки. Е, ние трябва да преразгледаме е, разпоредбите относно пазарите на финансови инструменти. Благодаря. La parola е. sempre a lei, onorevole Polciak, prego. Anche Господин Палчак, още веднъж ви давам думата. Една минута. теж справи пана Фербера. Уважаеми господин председател, по повод същия доклад Фербер, е, подкрепих доклада, няма да повторя вече казани неща. Ковей, прего, per un minuto anche per Госпожа Маковей, една минута. Благодаря ви. Гласуваме за регламенти за директива на Европейския съюз, които дават възможност на инвестиционните фондове да действат на по-добре уредени финансови пазари. Същевременно засилваме прозрачността, предоставянето на информация, за да предотвратим нежелано развитие на финансовите пазари без новите правила не бихме могли да допринесем за повече прозрачност. Изключително важно е да се създаде правна сигурност. Но същевременно не бива да се бави влизането в действие и прилагане на тази директива. Трябва да се сложи край на злоупотребите на пазара. Благодаря. Доклада Хойбух, господин Мауло, една минута, заповядайте. Мисля, че това е решение, което върви в правилната посока. Алианс, който да осигури продоволствена сигурност Европа, която произвежда много типични продукти и това е в това състои големия потенциал. Госпожа Магина с една минута. Благодаря, господин председател. Изключително важно е да се спре с разгръбването на, паз... на площите. Много важно е, естествено, да създадем повече сигурност а, и да свържем нещата най-вече с. А, сълскостопанската политика, защото продоволствената сигурност и сълскостопанската политика вървят ръка за ръка. Нямаме възможност инак да спрем а, с неблагоприятното развитие, най-вече в развиващите се страни, ние трябва при всички положения да създадем необходимите условия, така че нашето селско стопанство да създава хранителните стоки, от които населението се нуждае. Финанса... Благодаря, господин председател. Една сериозна организация, финансирана от Г8, може е, да зароби в е, африканските фермери. Е, там това ще бъде едно неконкурентоспособно селско стопанство. Ние искаме да помогнем на Африка да преодолее бедността. Нека подпомогнем тогава за едно добро и коректно селско стопанство. Моля държавите от Г8 да не подкрепят използването на ГМО, да подпомогнат фермерите на място. Различните партньори би след следвало да подпомогнат земеделието при прозрачност. Аз съм работил като доброволец в Малави и тря... виждал съм бедността и имам идеи за това как трябва, как трябва да се борим срещу нея. Подкрепям доклада и смятам, че трябва да подпомагаме малките селски стопанства. Трябва да се подкрепят всички инициативи, които подпомагат селското стопанство в Африка. Политиката в Африка трябва да подпомага местната економика, семейните ферми. Новият съюз поема ангажимента към система, която да подкрепя древното земеделие. По този начин ще се а, успеем да се преборим с глада и бедността. Благодаря. Доклада Столоян. Госпожа Маковей поиска думата за една минута. Благодаря ви. Подправянето на данни в е, счетоводните отчети на фирмите е, подкопават устоите на е, всяка страна. Затова се нуждаем от еднакви стандарти в това отношение, които да се прилагат навсякъде. Прости, лесно разбираеми, достъпни правила, които същевременно да се подават и лесно на контрол. Съществуват такива стандарти. Ние е, желаем е, като е Европейски съюз с една членска вноса в размер на 30% от всички необходими средства в бюджета за счетоводните стандарти, действително да допринесем за необходимите промени. Преминаваме към а, а, госпожа Поспишил по доклада на господин Фан Орден. Добре, не присъства. Тогава госпожа Макове, отново една минута. Лица унор групър teroriste și де герила Сомалия. Терористичните групи в Сомалия, Нигерия и областта Сахел доведоха до промяна на климата на сигурност в, тази, в тези региони. Държавите членки предопринасят с 2 милиарда евро чрез финансовия инструмент за мир в Африка. За това Европейския съюз е най-важният финансов фактор за подпомагане на миротворческите мисии на ООН но няма достатъчно прозрачност. Ние не знаем каква е съдбата на тези средства. Тези инструменти за поддържане на мера не са устойчиви и ние не знаем е, как какво става с тези средства. Нуждаем се от прозрачност и по-прозрачна отчетност. Африканския съюз трябва да поеме по-голяма отговорност за сигурността в Африка. Господин Кели за една минута. А, този е, доклад е, обръща внимание върху участието и приноса на Европейския съюз. Там се казва, че он е основният гарант на сигурността и мира. 20 000 военнослужащи са разположени в цял свят, голяма част от тях в Африка, в мироопазващи операции. Механизма за сътрудничество с Африка е, е насочен към решаването на сериозни проблеми. Предоставя се целенасочена подкрепа и се подпомагат просторите за взимане на решение. Докладът е възможно за изграждане на изграждане на партньорство. Благодаря. Благодаря. Докладът Едвард Чезе, госпожа Магинес поиска думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. От името на Съвскостопанската комисия ние подкрепяме е, идеята в този доклад. Благодарим на докладчика и ще подчертая, че повече от 60 члена в нашата е, комисия смята, че действително трябва да се предприемат много сериозни мерки срещу нелоялните търговски практики в е, е, търговията за хранителни стоки, и доставките, веригата за доставки на храни. Проблемите е, са оточнени е, най-вече по отношение на дисбалансите, е, взаимоотношенията между производители, между е, потребители, между търговци на дребно. Е, всичко това е описано добре и се надяваме, че комисията ще отговари. Господин Мауло. Господин Мауло беше поискал думата, но не го виждам. Думата има Лопес Бермейо. Благодаря, господин председателю. В доклада за некоректните търговски практики в търговията с хранителни продукти е много важно да отчетем и ролята на е, фермерите и животновъдците, животновъдците от е, некоректни практики там нещата са много сериозно застрашени, но продажбата се осъществява до голяма степен в, рамката, в рамките на общата селско-топанска политика. Дерегулацията в Европейския съюз и е, либерализацията на световната търговия влушават нещата. Това са условия, които непрекъснато дестабилизират е, аграрните пазари създават сериозен дисбаланс между дребните селскостопански производители и големите търговски вериги или крупни производители. Едно, ед, е, една двойна слабост. Единствено обща селскостопанска политика с баланс може да доведе до баланс. Его, Господин Неков за една минута търговски практики са задушаващ фактор върху производителите и преработвателите. в европа деветдесет и девет един от предприятията в сектора на храните и напитките са малки и средни. нелоялните търговски практики като оказване на натиск за намаляване на цените забавяне на плащането налагане на безусловно връщане на непродадена стока унищожават сектор който губи своята привлекателност отчасти заради тези практики. тези практики създават дисбаланси и застрашават не само хора с крехък поминък но и функционирането на единния вътрешен пазар като цяло защото биха създали условия за занижаване на цени което е предпоставка за малформация и затваряне на местните бизнеси. притискайки производителите тези практики отнемат и правото на потребителите за информиран избор за това дали производителите получават достойно заплащане за продукцията си. трябва на национално ниво да се предложат мерки за да се гарантира справедлив доход на производителите защото тези те са есенцията и в поддържане на хранителната обезпеченост в европейския съюз. затова силно вярвам че европейският съюз трябва да даде предложения за обвързващи мерки защитаващи лоялните търговци и прекратяващи или намаляващи до минимум нелоялните практики. благодаря. Благодаря. Аз споделям те изказаното мнение. Смятам, че в, хранителната, в продоволствената верига трябва да се сложи край на нелоялните практики чрез законодателни мерки. На пазара има много манипулация, крупните търговци е, създават е, изключителни затруднения на дребните производители. Двигателя на европейската економика са малките и средни производители. Те са стожер в производството на хранителни стоки. Не бива да оставяме всичко това на пазара, трябва да го регулираме. За това за нас най-важният принцип е интересът на потребителя простия и прозрачен достъп до хранителни стоки. Е, е, трябва да постигнем баланс. Госпожа Макове има думата. Благодаря, господин председател. Нелоялните търговски практики са огромен проблем. Трябва да го прекратим. Има доклад на комисията от януари 2016 година, който потвърждава на практика наличието на такива нелоялни практики по цялата верига ние е, сме установили, че най-вече малките производители страдат от тези нелоялни търговски практики. И те са е, повече от 90% от економическата структура в тази сфера на Европейския съюз, е, в този сектор. Е, те са особено е, уязвими и изправени пред огромни проблеми те не могат истински да се развиват, не могат и истински да се бранят, особено в трансграничен аспект в Европейския съюз. Но това е в противоречие с принципите на отворения пазар и за това трябва да се борим категорично срещу тези практики. Господин Кели. Докладът е много важен, много интересен. Думата е много важна дума е нелоялност. Трябва да се анализира ситуацията, да се даде възможност производителите да бъдат защитени срещу нелоялните практики. Докладът говори за ефективността на мерките както и търговските взаимоотношения. Друг въпрос е дали имаме нужда от хармонизиран подход в Европейския съюз или не. В крайна сметка комисията и НП решиха системата да бъде доброволна, като се идентифицират нелоялните практики и се решават всички предизвикателства в Европейския съюз. Надявам се, че докладът ще доведе до намаляване на нелоялните практики. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Кели. Преминаваме към доклада Макинтайр. Господин Маулу не го виждам, затова думата има госпожа Магинес. Да, съжалявам, че се забавих, господин председател. Благодаря ви Във връзка с този доклад мога най-вече да почетая 74-ти параграф, който е свързан с анализа на риска, на основата на риска. Би трябвало е, да е, е, обърнем особено внимание на този параграф и най-вече на опасностите. Също и на параграф 33, където става дума за достатъчно образование, подготовка във връзка с някои техники и технологии. Аз смятам, че Имаше вече достатъчно обществени дебати по различни технологии и имаше немалко възражение срещу някои от тях, а те се оказаха в крайна сметка доста устойчиви и понякога и успешни. Да обърнем внимание. А сега господин Неков, една минута. Господин подкрепих този доклад, защото смятам, че в правния вакуум, в който се намираме в очакване на законодателно предложение от страна на европейската комисия за генетично модифицирани организми и подобрен регламент за тяхното пласиране и производство в европейския съюз се създават предпоставки за неясноти и изпращане на неправилни сигнали към гражданите. според мен този доклад за съжаление постига това. не одобрявам също така и призива към комисията да използва своя нов механизъм за научни становища който да поставя по голям акцент върху основаване на риска опасности и ползите във връзка с приемането или неприемането на нови технологии продукти и практики. земеделието е сектор осигуряващ прехраната на всички нас. иновациите в него трябва да се правят в дух на мерки щадящи и подобряващи здравето на човека животните и растенията както и състоянието на околната среда. моделът на подход базиран на риска загатнат в този доклад не е приложим на доказалата се европейска законодателна рамка и вярвам че това е силното предимство на съюза в поддържането на устойчив модел на производство на храни и поддръжка на стандарти които са благотворни за гражданите и за околната среда. благодаря. Е global food demand is increasing and is expected to increase Здравословната храна и доброто хранене са едно от сериозните предизвикателства през света, предизвикателства свързани с намаляване на земите, влушаване околната среда, дефицит на вода и въвеждането и появата на нови вредители. Всичко това е източник на силен натиск върху селското стопанство. Тези проблеми трябва да се решават. Новите технологии могат да спомогнат за е, това селското стопанство да преодолее тези предизвикателства. Има нужда от жизнеспособен селскостопански сектор в Европейския съюз. Има нужда от широка гама от технологии. В Ирландия сме в предните редици на разработването на нови технологии. Заедно с е, големия сълскостопански сектор Ирландия успя да разработи много от така нужните сълскостопански техники. Благодаря господин Кели. Докладът Хаутема, господин Маоло не е тук и сега думата има Торес Мартинес. Да, благодаря ви. Нашия свят е, е застрашен от липсата на информация, от поразуменията за свободна търговия, които не знаем какво се пише и какво ни подготвят. Генно модифицираните организми ще разрушат селското стопанство, ще нарушат здравето е, естествено, че трябва да се работи иновативно, но е, дали всички технологии наистина ще ни спасят, не вярвам в това трябва да се съобразяваме с почвата, с земята, с всичко онова, което в крайна сметка природата ни предлага е, и да живеем повече по закона на природата. Е, трябва естествено да запазим е, преди всичко здравето на хората и да се погрижим за достатъчно качествена храна. В никакъв случай не бива да действаме без да се допитваме до земеделските стопани. Уважаеми господин председател, подкрепих този доклад, защото вярвам, че устойчивото използване на наличните ресурси в земеделието е ключ в правилната посока. Бих искал в тази връзка да подчертая ролята на морските и океански природни ресурси, като например сапропела, който има огромен потенциал за подобряване здравето и състава на почвите, а оттам и на земеделието. черноморският басейн е богат на този седимент който може да се използва за създаването на биологични почвени подобрители и торове. те от своя страна създават предпоставка за разширяване на земеделски сектори като например биологичното земеделие и имат изключително благотворна роля в поддържането здравето и качеството на почвите. обръщам се с призив към българската администрация в тази връзка да създаде публично частно партньорство чрез което да се подкрепи извличането на този седимент от икономическата зона на българя в черно море съпропелът е отговор на растяща нужда от иновативни почвени подобрители и неговото извличане е инвестиция в по добро земеделие в развитие на индустрия и включване на научните институти в реалните икономически процеси. благодаря. Госпожа Кораца е бил за една минута. Благодаря, господин председател. Радвам се, че Европейския съюз призовава за модернизацията на европейското селско стопанство. Само така може да се постигне конкурентоспособност. Хранителните, разхищението на храни също трябва да влезе в дневния ред. Ефективното селско стопанство е необходимо, за да изхраним нарастващото население, но трябва е, и да оползотворяваме произведеното. Стотици милиони се разхищават и е, разхищението на храни е неприемливо. Крайно време е да засилим нашите действия трябва да започнем да играем водеща роли, да работим с всички етапи на хранителната верига, производители, търговци и потребители. Всеки трябва да поеме своята отговорност и да промени своята нагласа към храната на Европейски съюз. Имаме нужда от по-добра дефиниция, да се е, осведомява населението и да се модернизира подхода към сроковете за годност. От хранителното разхищение е огромно предизвикателство. Това не е варианта на необходимост. Благодаря. Господин Кели, последния. За една минута заповядайте. Благодаря, господин председател. Нямам проблеми да гласувам за този доклад. Е, и в е, е, нашата сърскостопанска е, комисия ние не за първи път гласуваме подобни доклади, свързани с подобряване на практиките в селското стопанство. И подчертах значението на изследванията, на иновациите. Така че да се постигне голямата цел устойчиво селско стопанство. Много важно е, е, е да е, можем да извлечем максимална полза за селското стопанство и за земеделските стопани от изследванията, от науката, особено в крайно отдалечени региони, в региони, в които не съществуват благоприятни а, условия за а, земеделските стопани. И а, по този начин а, всъщност ще спасим а, на много хора, както е в моя регион 15 000. До 15 часа прекъсваме заседанието, след което ще възобновим сесията. Благодаря на всички участници.